Бих искал да започна, но не мога да започна, защото го няма докладчика. Can somebody ask where Mrs. Някой може ли да провери къде можем да намерим госпожа Трюпел? Good morning. I'm, I'm starting with some uh, remarks. И така, добро утро. Започвам с някои бележки. Ще ви помоля внимателно да прочетете това, което решиха вчера координаторите. Така че, ако имате какво да кажете по тези бележки, в края на заседанието, моля, вдигнете ръка и кажете, защото трябва да одобрим решенията на края на заседанието. Сега виждам, че Хелга Трюпел влиза. Хелга, моля, заемете мястото си да, да започнем с докладването. Weil die zwei ersten Sachen hat, dann ist man er da. So, with... Започваме с бюджет 2010 година. Има някои изменения. Давам думата на Елга, така че тя ще предостави информация. Моля, Елга. Добро утро, драги а, участници. Повторихме на генерално ниво за бюджет 2010 година и раздел 3. Вчера също говорих и стана дума за това, че средствата в областта на културата са твърде малко. Това искам да го кажа, тъй като в бюджета 2010 година е важно, че сега, когато водим политическия дебат и правиме преглед на финансовите средства на Европейския съюз, и откъде идват така, важно е да се знае къде са основните разходи. Ние като Комисия по култура и образование трябва да проведем голям дебат и да разясним, че ние сме на мнение, че средствата за култура, образование, медии и комуникация са недостатъчни. Европейският съюз, ако иска да има по-голямо влияние в своите страни и навън, трябва да настои и да подчертая пред държавите членки какво е значението, като се подчертая и ролята на хората, които са в Европейският парламент, които работят за това. За бюджета 2010 е ясно, че имаме е, е, определена информация. Искахме да разясниме най-важните неща. Важно е комуникационната политика, колко е важно. Имаше различни нови подходи с повече нетворкинг, с радио, телевизия, журналисти, да се сътрудничи повече между медиите на различни държави, да комуникираме това в Европа, а не само по време на изборната кампания, да стане част от политическото ежедневие. Ние разяснихме, че сме за повече еразмус, повече образователни програми, тъй като това е което се ползва от гражданите на място тогава няма да се каже, че Европа е твърде далеч от гражданите, а тя е съвсем близко до гражданите и гражданките и до младите хора, които са мобилни, искат да учат езици, пътуват из Европа, различни образователни системи да се запознаят и съвсем практична работа да извършват. Имаме и други важни точки които сме подчертали основните неща, отделните задачи, пилотни проекти, които в подготовката на бюджета бяха съобщени кросбордър на журналисти. Там ще има по-голямо сътрудничество. След като тук в Комисията по култура направихме първите съвещания – сега има редица предложения за изменения. Аз съм съгласен с тези прецизирания. По този начин става по-ясно това, което имаме намерение да правим. По една точка съм против, но това предложение е отеглено, така че очаквам сега при гласуването то да бъде хармонично. Благодаря ви. Мисля, че не е нужно да откриваме дебата. Вече обсъждахме този въпрос. Има ли госпожа Панялени, например, може би искаше да каже нещо, но тя няма тук. Така че бих казала, нека да преминем към гласуване. Списъка за гласуване е пред вас. Ние сме достатъчно, достатъчен кворум има за гласуване. От различните партии броят е на лице. Параграф 1. Изменение. Да. Е, имате момент. Да. Имате списъка за гласуване пред вас. Гласуваме параграф 1. Изменение 1. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 2, изменение 2. Госпожа Коста, за. Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Из... Изменение 3, за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4, за. Благодаря. Против? въздържали се, приема се. Параграф 3, изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Параграф 3, изменение 6. За? Против? Въздържали се, приема се. Параграф 4а. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 5, изменение 8. Кой е за? Трябва да ги преборя. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Параграф 6а. Изменение 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6 без изменение 10 е оттеглено. Параграф 6 С. Изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6а. Изменение 12. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6а, изменение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за предложението на госпожа Трюпел? Моля да гласува. Благодаря. Кой е против? Кой се въздържа? Благодаря. Единодушно прието. Хелга, благодаря на Хелга Трюпел. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Това е точка 9 на общия дневен ред. Става дума за Европеана и следващите стъпки по нея. В заседанието на 2 септември назначихме Хелга Трюпел за докладчица по този доклад. И както знаете, Европеана е онлайн библиотеката на Европа, музей и архив. През 2008 година, ноември месец, като част от инициативата на Комисията за създаване на цифрови библиотеки беше отворена, открита има за цел да осигури достъп до културното и научното наследство на Европа за всички потребители на интернет. Този доклад дава възможност да се каже как оценяваме този ценен проект за бъдещето. Разбира се, има редица големи теми, съдържанието, какво като съдържание трябва да има Европеана, организацията, как трябва да се ръководи а, този проект, кой ще плаща за това, как ще се финансира. И днес искаме да направим обмяна на мнения. Докладчицата госпожа Трюпел – ще, е, ще кажа напъсващи думи по тези предложения. Мисля, че трябва да помислим във връзка с целият дебат по копирайт, по Google. Това е един, е, така да се каже, горещо желязо, което сами трябва да го изкувем. От интерес е да вървим по правилния път, а не да излъчваме ста, с, е, с, фалшиви сигнали. Тя планира на 30 ноември да представи доклада, но днес ще представи своето, своята представа, своето предложение за този доклад. Ще имаме дебат, за да можем този доклад, който на 30 ноември ще бъде завършен, да отразява мнението на нашата комисия. Благодаря. Хелга има думата. Благодаря. Дорис, благодаря за въведението. През след през последният мандат френската консервативна депутатка Марин Елен е, докладва по тази тема. Това беше подготвителна фаза за Европеяна, когато политически се разбрахме да Европейският съюз иска да има една обща цифрова библиотека, която да бъде изградена. Това е един голям амбициозен проект, който, по който възникват, разбира се, както е при големи проекти, е, големи въпроси и важен е бюджета, който е нужен. Едновременно с това искам веднага да кажа, че контактувахме с частни а, концерни, да не кажа монополи като Google, които са напред в своите области и които са напред с дигитализацията – И сега, както показва и бокс на Google, Google през последните години не само така наречените Open Words а, е дигитализирал, но и редица книги на европейски автори, разбира се, на американски, които са под копирайт, те ги дигитализираха и казаха, сега това е голямо културно наследство и ще го представим за достъп на потребителите. Стигна се до големи а, неприятности, тъй като авторите не бяха питани дали са готови да, техните книги да бъдат дигитализирани. Google го направи и това без спазване на авторското право. Американският копирайт е по-мек, по-мека законова рамка от европейската права за а, използване на произведенията. В отделните държави също има различно а, авторско право, различно законодателство, но даже и законодателското копирайт а, и за него е твърде много това, което Google направи. Имаше изслушване в комисията с представители на Google – и много европейски институции. Библиотеки, които си сътрудничат с Google, библиотеки, които са против, с писатели, с издателства, с публицисти, всички тези, които са свързани с тази тема. И това е основната линия, която ще следвам в моят доклад, която, който ще изготвя до 30 ноември. Заглавието, така да се каже, ще бъде лек достъп до интернет, но силно и спазване на правата. Според мен не, не, не може всичко да е, се представя в интернет. Трябва да има свободен достъп. Но свободен достъп до информация, до културно наследство не означава безплатно. Това означава, според мене, както в обществено-политическото пространство знаеме, в дебатите с пиратската партия Швеция и Германия. Една тема, която в обществеността се дискутира много горещо. Аз мятам, че на практика за културните продукти, за съдържанията на духовното наследство, трябва да намерим подход, който от, едно, от една страна осигурява достъп чрез мрежата до тези съдържания, но едновременно с това тези които искат да живеят и трябва да живеят от това съдържание, тъй като нямат други доходи. Това са редицата професии, свързани с това, с репродуциране на авторското право. Е, чрез дигитализирането е, това да не бъде разрушено. Това е важно в обсъждането на обществото, с интернет е, публиката, с пиратите. И това е свободна обмяна на знания – което трябва да направим на гражданите, но да бъде законно. Аз мятам, че в средносрочен план обществото на знанията няма да бъде успешно, тъй като нови съдържания на интелектуални продукти ще трябва да ги представяме в интернет, но хората, които ги изготвят, трябва да жив... могат да живеят от тях. Важно да има нови творчески съдържания и важно да не се разруши културното разнообразие. Това е общата ни цел. Вчера говорихме с госпожа Кантен. Т.е. културно разнообразие, това е един от основните стълбове на нашата работа. Има редица дебати по този въпрос. Самата сми Европейски съюз е културно разнообразие, това трябва да се отрази в самата политика и по е, това как ние изграждаме този проект Европеяна. Европеяна, както госпожа Пак каза вече, през 2008 година започна. Ние из, сме изготвили списък, първоначален списък на отделните държави, техният принос. Франция е, е съвсем е, начало, най-много дигитализирани продукти, над 40%, а другите страни са под 1 или 2%. Така че това е призив към държавите членки повече да направят, за да могат европейските граждани да могат да намерят в мрежата европейското наследство и чрез европеяна да има този достъп. Голямата разлика която, при Европеяна, която смятам за правилно и различно от Google е, че книги и произведения на изкуството, които са под копирайт, да не бъдат поставени и цифровизирани против желанията и, на собствениците. Повечето неща са под копирайт. По правил институциите, библиотеките, другите културни институти, които имат права върху тези произведения, трябва да преговарят с хората на изкуството, да получат възнаграждение, когато се дигитализират техни продукти. Това е един друг подход на обществено-политическо действие, различно от Google. Американският съд ще вземе решение – но не на 7 октомври, а на 6 октомври, 6 ноември ще има едно голямо изслушване по този въпрос, в което ще участват и европейци. Това е един голям напредък, според мен, по този въпрос. Пред нас но според мен, и това е голямата ми втора теза, с проекта Европеяна, европейският модел, на, нашият начин на регулиране, нашия социален модел – е поставен под въпрос. Ако искаме тези публични институции да продължават да съществуват, трябва да помислим как ние сме в състояние държавите членки на европейско ниво да ги снабдяваме със средства. Аз искам политически да изостря нещата, като кажа, че това изслушване е, с всички заинтересовани лица беше проведено. Госпожа Редин, комисарката за информационни технологии, направи една декларация пред пресата, при да се завърши съвещанието, че няма всъщност обществени средства и, и за това трябва Google да си върши работата. Аз не смятам, че толкова бързо трябва да стигаме до такъв резултат, а можем да поспорим дали наистина искаме публични институции да има, които да се грижат за нашето културно наследство, преди да имаме нов монополист като Google. Така че твърде бързо взе тя това решение, госпожа Рединг. И смятам, че е добре, че имаме сега този доклад, който подготвяме и в Комисията по култура дискутираме по него, защото смятам, че има няколко принципни въпроси, на които трябва да се намери отговор относно нашият културен интерес културно разнообразие, регулиране на пазара. Това са деликатни културни произведения, които не трябва да бъдат предавани на нови монополисти. Без никакво преговаряне относно условията. Смятам, че това е тема, още важна тема, която е още повече, че в Америка не беше намерено лесно решение, което е от значение за Европа, за културната политика на отделните държави членки. Затова трябва подробно да се захванем с тази тема и да я обсъждаме. Благодаря. Благодаря. Имате думата за изказвания. За ваша колегата Мартин има думата. Заповядайте. Благодаря. Госпожо докладчик, това беше не само а, великолепно навлизане в темата и принципно на, навлизане в темата, но тази тема е от много високо значение. Много голямо значение. Практически всичко, което казахте, Трябва ли още веднъж да започна от начало или мога да продължа? Това, което казахте по темата Общество на знанията, смятам, че преди всичко между младеща, от само себе си се разбира при тях, че а, може да се ползва винаги интернет, но с грешното впечатление относно формата на използване и съдържанието. Аз би желал точно в тази сфера тези, които се интересуват е, за централния въпрос, да чуят европейското мнение. Няколко въпроса. Аз съм нова в тази комисия. Можете ли малко повече да кажете за альтернативното финансиране? Как би могло то да изглежда, независимо от Google? а, към кои институции трябва да се обърнем? Помислено ли е в концепцията Вие говорихте подробно за този голям американск, тази голяма американска фирма от културната комисия, от вас като докладчик имате ли вече представа как би могла да се конструира една енциклопедия европеана? Проблемът при разнообразието е, ние в Австрия имаме много хубава библиотека, че са много боязливи по тази тема в днешните, днешното положение на нещата. Отделните държави не могат сами да направят това. Госпожа Трюпел има ли някакъв, а, някакво противодействие на концепцията Google? И второ, в вашия доклад вие споменахте за депутата по финансите. Трябва ли още сега да говорим по този въпрос? Имате ли вече известни условия, някакви идеи по този въпрос, така че да ви подкрепи обществото? Благодаря. Госпожа Ато има думата. Мерси, Елга, Благодаря, Шелага. Благодаря за всичко, което казахте. Аз бих искал да повдигна въпроса за хората, които имат проблеми с грешки в правописа. Хора, които нямат достатъчно добро образование или хора, които имат някакви увреждания, хора, които имат, нямат лесен достъп до писане. Има и някои компакт дискове с текстове, които не е необходимо да бъдат четени, така че това дава достъп на хората с проблеми в зрението за достъп до такива произведения. Карие. Е? Благодаря. Съгласен съм с казаното от госпожа Трипс за необходимостта да се намери и друг съучастник, не само Google. Може би трябва да се търси такъв партньор сред публичните институции. И допълнение към това, което е предвидено в бюджета на парламента, ме интересува дали е разгледан въпроса какви средства са необходими за финансиране на такива публични институции и кой може да подкрепи такива разходи? Според мен има няколко органа, които могат да помогнат за това. И във връзка с предходния коментар, мисля, че трябва наистина да обхванем хората с увреждания в този проект. Хора, които имат проблеми с нормалния достъп до дигитализацията. Благодаря, господин Фисъс. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата за чудесната презентация на тази тема. Аз мисля, че може би това е най-важната тема, която имате, имаме в е, имаме в нашата комисия във връзка с технологиите и подкрепата за творците. Не само в Европа, но и като цяло чрез интернет. Споменат бе шведския пример и пиратството, но това е нещо, което съществува навсякъде, особено в Испания. Една страна, в която младите хора наистина пиратстват. И това, което според мен е най-важно – е, че те наистина не разбират, че вършат нещо незаконно. За тях изглежда съвсем нормално и легитимно да си свилят един филм от интернет. Така че имаме един проблем, срещу който трябва да се противопоставим. Не само в нашата комисия, и в други комисии, правната комисия, може би индустрията трябва да се ангажира, защото те също могат да допринесат към решаването на този проблем. Разбирам, че в момента не разполагаме с решение. и начин да се справим с тези нови дигитални технологии и защита на авторските права на творците. Но аз мисля, че ние трябва да намерим ресурсите и извън Google и извън публичните институции. Знаем какви проблеми има културата във всички администрации, в Министерство на образованието. Нормално е един такъв проект да няма достатъчно ресурси, така че е важно да проведем сериозен дебат по този въпрос в настоящата комисия и да помислим за културно спонсорство. Можем да се обърне с молба към службите на парламента да ни представят информация за законите за спонсорство в другите страни. Това може да се направи в съпоставка с американското законодателство. Много ще бъде интересно и за предприемачите и в противен случай ще имаме много проблеми и в Европа, и навсякъде. Госпожо Друбел, първо искам да благодаря за първото ви становище по този доклад. Мисля, че това е изключително важна тема. Подготовката и предоставянето на знания, лесният достъп до тези знания, до литературата, това е основна централна тема в културата, но тя е и тема в образованието, тъй като става дума за достъп до образование, където няма други предложения. Така че възможностите на Европеана са големи в всички страни на Европа да се предоставят произведенията, които съществуват. Не бива да се подценява тази възможност и трябва да се направи всичко възможно да се реализира тази идея. Вие говорите по един много важен аспект, а именно засилването на авторското право не бива така да бъде, както в момента с Google се дискутира, където не се засилва авторското право, обратно, то се отслабва от Google. В бъдеще трябва да има креативен елемент, нови произведения, творчески произведения да се създават. Те могат само тогава да се създават, когато ние уважаваме литературата, изкуството, а не предоставяме безплатно тези произведения. И аз ви подкрепям изцяло за това да не бъде безплатно, защото културата не може да положи да съществува иначе. Точно при младежта, и както вие, господин Виза, казахте, спазването на авторските права не се спазва от младеща. Младежите не крадат ябълки от супермаркета, но пиратство в интернет за тях е нещо обичайно. Трябва да се разясни, че интернета няма свободно и безплатно ползване на всичко в него. През следващите седмици и месеци, години в различни комисии ще дискутираме по тези теми. Проблема с авторското право не само е проблем при Европеяна, но и в много други сфери. Но ние тук трябва последователни да дискутираме, имайки предвид, че културните продукти трябва да бъдат предоставени на обществото, но трябва да се намерят пътища да се свържат интересите на двете страни. Трябва да се разговаряме по този въпрос, трябва да се осигури финансиране на този проект, което непременно трябва да се реализира. За да се запази културното разнообразие, трябва интензивно да дискутираме, за да намериме за да намериме е, възможност за различни партньори да намериме, но подходът е много добър и за това надявам се, че ще има успех. Госпожа Шаки има думата сега. Благодаря. Благодаря и на госпожа Трюпел за представянето. Мисля, че тази тема е много важна и попада в общата тема за равновесието между авторските права и потребителските права, за които трябва да мислим на европейско ниво, защото националното ниво в сравнение с интернет вече е недостатъчно за уреждане на въпроса с тези права и разпространението на информация, достъпа до изкуствата или до литературата. Признавайки, че авторите и творците имат своя принос и тяхното възнаграждение е важно, мисля, че всъщност трябва да търсим и за възможността на самите творци да идентифицират собствената си възнаграждение от финансова гледна точка, защото има някои методи, в които авторите могат да предоставят свободно своите произведения, защото те смятат, че могат да изличат полза от по-голямото разпределение на техните произведения. И може те самите да смятат, че трябва да бъдат достъпни безплатно. Така че може би трябва да погледнем от тази перспектива и да балансираме това спрямо търговските права, които са водещи в тази дискусия пред очевидните и реални интереси на авторите и творците. Мисля, че това е важно да се добави, когато гледаме от е, темата на Европеяна и авторските права и потребителските права. Искам да напомня на колегите, не говорим за копирайт. Ние ще говорим в бъдеще по това не Ще имаме изслушвания. Моля, спрете се на темата Европеяна. Как може да бъде реализирана тази тема. Не само на парчета, както във Франция, а трябва да се концентрираме върху европеяна. Въпросите с копирайт през следващите месеци често ще ги дискутираме. Ще имаме голямо изслушване с останалата част на комисията. Това ще бъде темата на следващата година. Но европеяна, моля, мадам Кама Еверт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Трупел. Аз одобрявам двете големи линии, които представихте на във вашият проектодоклад. Да няма безплатно ползване. Тук авторското право играе голямо значение. Трябва да помислим за това, как въпреки това да имаме една, един разумен достъп на разумни цени Имаме обществени библиотеки, които безплатно предоставят книгите срещу една, един годишен абонумент. Така че трябва да помислиме как действително да намерим един разумен баланс между правата на авторите и хората на изкуството от една страна и от друга страна потребителите. Аз специално споделям вашето мнение – че не трябва бързо да се решава, че всичко чрез Google ще решаваме, а този подход с Европеяна може да принесе за достъп и цяла Европа на един голям интернет портал за предоставяне на културното наследство. Важен подход е също да помислим за това и трябва да бъдем готови да кажем, че това е толкова важно за нас, че можем да ползваме е, публични пари за тази цел. Трябва да защитиме културното наследство на Европа, но и да го направим достъпно. Това са много различни форми на финансиране, като публично-частно партньорство и някои други, по които можем да помислим. И въпросът за участието на комисията – която чрез съответна процедура в държавите членки може да подпомогне този процес. Това е разумен подход. Съвсем критично съм настроена обаче към подхода, че е възможно това да се финансира чрез реклама. Трябва три пъти да се помисли преди да се вземе решение. Точно в областта на културното наследство да се каже, ние ще финансираме такъв достъп чрез реклами, които да се рекламира, например, препарата за пране Персил или мобилните телефонни Nokia. Аз мятам, че трябва да си поставим въпроса за свободата на достъп и кои съдържания са свободни за достъп, безплатни и кои не. Частично, даже и при някои свободни достъпи има заплащане на определена такса, там, където няма авторски права върху съдържанието, там могат и трябва те съдържания да се предоставят безплатно. Смятам, че това е един друг, още един подход. Относно Google, преди няколко седмици прочетох интересно списание в германския вестник, интересна статия в германския вестник Süddeutsche Zeitung. Ставаше е, дума за Google Box и за точността на информацията в него. Например, книга за Боб Дилан. За нея пише, че година на издаване е 1893 година. Германски класици са поставени в групата на естествените науки. Тук с Европеяна със сигурно вървим по по-добър път за правилно предлагане на истинските, верните съдържания относно книгите и произведените на изкуството. И то да се причисляват към верните области на изкуството. Важно е тук подхода с образованието. Господин Бог, Борис. Również chciałem gorąco podziękować za, za interesujące przedstawienie. Госпожо председател, искам да ви благодаря за тази интересна презентация. Искам да благодаря за тази интересна презентация и да се спра на търговския аспект. Нашите притеснения, свързани с Google, могат да го превърнат в търговско начинание. Тук говорим за нещо, което липсва в Европа, нещо, което е историческо начинание – желание е, да се дигитализира съдържание, което иначе не е налично. Не говоря е, за книгите на Платон, а говоря за книги, които не са достъпни за европейските граждани, защото не са дигитализирани. Мисля, че трябва съвсем цивилизовано да подходим тук и да запазим а, тази важна а, ценност на това усилие. Качеството на дигитализацията, както казват а, експертите, не позволяват тези публикации да останат в такъв вид твърде дълго време. Още нещо – Независимо от това как третираме интелектуалните е, права и какво може да се използва за е, публични цели, мисля, че е, този тип проекти трябва да са малко по-комерциални. Добре, има елементи на проекти, които са свързани с достъп до архивите, и до важни данни, но едновременно с това трябва да можем да се конкурираме по а, скорост на достъп. Google работи изключително бързо и предоставя готови решения. Пък ние се бавим с проекта и мисля, че би било добре да положим усилия да ускорим работата на всички тези национални системи. Мисля, че комисарят, който се занимава с тази област, трябва да наблюдава начина по който действат националните системи, за да не се бавим твърде много, да не изоставаме твърде много зад Google. Това е изключително важно за нашия проект. Госпожа Митведле. Oui, moi aussi, je, je voulais m'associer aux remerciements. Аз също бих искала да благодаря на госпожа Трюпел за нейния отличен доклад и аз го намерих за изключително полезен. Смятам, че Европеана и много други а, въпроси, свързани с интернет, ни карат да мислим по съвсем нов начин и да задаваме съвсем нови въпроси. Те променят нещата. Защото ни карат да мислим извън а, обичайните рамки. Интернет няма граници. Това е един изключителен инструмент, който може понякога да се използва и не е коректно, нещо на което ще се спра по-късно, но нека да кажа първо няколко думи по защитата на авторите, рисковете на е, напълно безплатния достъп и последиците върху, мулти, върху културното разнообразие. Това според мен са трите най-важни е, елемента, които трябва да обсъдим. В момента се намираме в такава ситуация, в която нямаме достатъчно ресурси, особено в областта на културата и образованието. Ето, вече гласувахме по бюджета, няма какво да ви обяснявам повече. Ние слушахме обяснението на госпожа Канта, която Кантан вчера, която каза, че в много области няма достатъчно средства. Тя може да не го каза толкова директно, но точно това имаше предвид. И се притеснявам, защото когато няма средства, много добре знаем кой страда от това. Страдат а, онези, които имат най-големи затруднения с достъпа до образованието и до културата и до всички тези блага, за които говорим. Опасявам се, че тук а, изграждаме едно общество, което се движи на няколко различни скорости. Каквото и да правим, сайтове като Google ще продължат да се развиват. Затова, когато говорим за Европеана, трябва да говорим за съдържанието, за достъпа до съдържанието и за изключителната ценност на нашето културно наследство. И не искаме да имаме общество на няколко различни скорости. Именно заради това с Европеана трябва да помислим как да е, я развием. Защото каквото и да стане, Google ще продължи напред със своя проект за дигитализация. Много добре знаем какво става в Китай и начина по който Google използва економическия потенциал там. Затова е важно много внимателно да обмислим как да регулираме този въпрос. Сега, що се отнася до а, рисковете а, е, на безплатното предлагане на съдържание. Нещо, а, което а, има безплатен достъп, не е непременно безплатно. И се чудя как а, можем да се погрижим така, всич, че за това всички да имат достъп до тази уникална библиотека, а не а, е, обществото ни да се развива на различни скорости. Защото тук може да се окаже, че разработваме един инструмент, който е инструмент за образование. И в крайна сметка, ако ние не го предоставим, сигурно ще има начин да се набави, набави тази информация от други сайтове. Ние в Комисията по култура и образование трябва да имаме предвид колко важно е младите хора, които ползват интернет, да имат достъп до богато съдържание и да знаят какви могат да са рисковете в използване на такава информация. Искам да попитам питам какво ще кажете да помолим Европейската комисия от средствата на комуникацията, за комуникация да предостави средства. Да правим неща, които наистина са важни за комуникацията. Тоест да се пренасочат средства. Мисля, че е една добра идея. Госпожа Паралел. Ευχαριστώ την κυρία Τρίπελ για, τα, για όσα μας είπε. Благодаря много. Много ви благодаря за това, което казахте за Европеана. След всички коментари, които бяха направени, едва ли мога да добавя нещо особено, но нека да подчертая едно от най-важните задължения на Европа и особено на Комисията по култура – когато говорим за дигитализация, приоритетите е, в създаването на Европейска дигитална библиотека биха били именно старите и редки книги. Всъщност това е въпрос, така ли е? Смятам, че ако тези книги се дигитализират и се направят достъпни в интернет, е, ще дадем възможност не само на младите, но и на всички останали европейци да използват тези книги. Книги, които са иначе толкова ценни, че стоят заключени в библиотеките и никой няма достъп до тях. Може би един от най-важните елементи на Европеана би могъл да бъде именно на дигитализацията на и, и достъпа по интернет до стари и ценни книги. Освен това, при тези книги няма проблема с е, интелектуалната собственост, така че е, това би бил отличен начин хем да се ползват тези книги, хем да продължат да се съхраняват в добри условия. Така че е, има ли нещо по този въпрос в проекта за правилник за Европена? Благодаря, госпожа Ханибал. Благодаря госпожа Трюпел. Мисля, че това е, е много интересен проект, проект, който е изключително обширен и вие сте свършили много работа по него. Но мисля, че трябва да бъдем внимателни. Нека първо да се опитаме да определим, определим обхвата, защото в крайна сметка потенциалното въздействие може да е огромно, а пък е, освен това в момента нямаме финансиране а, и не се знае как ще продължим напред, освен ако не започнем да си сътрудничим с Google, а мисля, че като цяло има възражения срещу това. И така, нека да решим а, какво искаме да правим тук. Мисля, че идеята за старите и редки книги е отлична. И също а, класиката може да се включи. Защото в крайна сметка а, има милиони книги и затова трябва да видим а, докъде да се прострем. Освен това ще са ни необходими публични средства за финансиране на проекта. Така че просто исках да кажа няколко предупредителни думи, иначе идеята е отлична. Благодаря за оживеното участие. Мисля, че два въпроса трябва да изясниме с този доклад на колежката Трупел какво трябва да е съдържанието на Европеяна е първият въпрос. Не можем всичко да, с всичко да се захванем. Трябва да се концентрираме само върху неща, които умеем по-добре да правим от другите. И това, което има връзка с европейската душа, което е автентично. И втория въпрос е как да финансираме този проект. Има много възможности аз ви споменах една от възможностите от бюджета за комуникации да се пренасочат средства. Но въпросът е Европейският парламент може ли нещо още да направи, банките. Нямам нищо против да имаме спонсори. Спонсори не означава, че на всяка страница на книгата да пише Кока-Кола или Мерседес или друго, а това означава в началото да пише този проект се подкрепя от много неща можем да измислим, но бързо трябва да действаме. И тогава ще можем да изпреварим конкуренцията. На обяд имам среща с Google. Те са много бързи, те имат пари, те имат много потребители. И за това ви моля да получим един доклад, който да ни помогне по тези два важни въпроса. Хелга имаше редица въпроси, имаш думата за отговор. Благодаря на всички за интересните ви е, дискусии, интересните мисли и въпроси. Искам да се спра на няколко важни неща и основни. Да, Google, ако се погледне целият модел, това е един търговски подход за предлагане на библиотека. Google има предимството или, нека така да кажа, Предимството е в бързината. Финансиране чрез реклами, един творчески капитализъм, но са недостатъци има, че твърде бързо организиране е част, като частно предприятие в пазарната економика. Това е фирма, която желае да удовлетвори своите акционери. Тя има задължение само към акционерите. Като от научна гледна точка не предлага такова високо качество, както се очаква за такава, при такава работа. Модел на Google е много бърз и при младеща специално, а и при лица библиотеки е много интересен модел, но тази бързина води и до редица недостатъци. И точно тук нашият общ дебат Е, и аз съм съгласна с това, че ако не искаме да отпаднем от състезанието, трябва да сме бързи, политически бързо да действаме, ясна концепция трябва да имаме и много страни да включиме. Например, спешно е, е нужно, освен дебата, който тук водим като комисия по култура, да а, имаме отговор на двата въпроса, които Дорис пак спомена трябва да влезе в контакт с Министерството на културата на отделните държави членки, Министерството на финансите на отделните държави членки, да им разясниме, че това е обща задача. Те, те да не мислят, че а, там са някакви в Европейския съюз, които се занимават с европеяна и да не успеят, нищо няма да загубим, а трябва с всички държави членки, с министрите на, министрите на културата, и при следващия съвет на министри на културата трябва те да се занимаят с тази тема. Това въжи също и за за дебатите, това, което господин Мартин каза, за размяната на мнение. Важно е бюджета да получи нови приоритета, но без финансовите министри на държавите членки няма да успеем. Ще има успех да има политическо раздвижване трябва да има отражение в държавите членки. Иначе политически ще отпадне този проект. Така че трябва да проведем един политически дебат не само тук в Европейския парламент, но и с други институции. Относно финансирането, редица модели има, които са възможни, чисто теоретично, но политически практично. Е, едно държавно финансиране – както през някои държави членки бяха финансирани последните години обществените библиотеки, а именно социален и честен достъп до произведенията на изкуството, да има достъп до книгите, до сидита. Това смятам само за себе си за нереалистично, въпреки че е желателно е, Европа бързо да действа и е най-просто държавно финансиране, обаче не смятам, че е толкова реално това. Може да се постигне повече на европейско ниво до сега от директивата и e контент има редица средства, но до сега държавите членки и техните институции са тези, които плащат дигитализацията и дигитални съдържания ще бъдат включени в Европеяна. Затова има е, голяма дискусия с държавите членки да се помисли, не можем ли да стигнем политически до единно мнение, че Европейският съюз повече да направи в тази сфера, но също и държавите членки да се постараят. Смятам, че спонсорството или публично-частното партньорство са добри идеи. Желателно е тогава ясни да бъдат условията при преговорите. На каква основа ще изградиме правилата и е, частни средства да бъдат набрани. Смятам, че идеята на Дорис и IB дали може да се генерират средства в тази економическа криза, ако не искаме да загубим дигиталното съревнование с САЩ, Европа трябва да има повече средства за това. Това е инвестиция в бъдещето във връзка с образованието, справедливия достъп до културното наследство трябва да се изгради на тази основа разбирателство, че това е правилно инвестиране. Може би и ще помисля в доклада ми да включа това да има една кампания в държавите членки по темата потребности на европейците – да се спечелят всички възможни заинтересовани институции и лица да се наберат средства, за да се спечели съревнованието с Google. Естествено, както и при публично-частните права, в телевизията става дума за реклама. Една част от финансирането обаче може да се осигури по този начин, но трябва точно да се знаят условията, доколкото разбира се, ние сме в състояние да формулираме и изискваме спазването на определени условия. По принцип обаче това а, не можем да кажем, ние ще ги направиме като Google, но по-европейски трябва да има обществен достъп до библиотеките, тези дигитални библиотеки. Тоест, трябва да се различаваме от Google. Относно въпроса с условията и копирайт. Ние не водиме общ дебат за копирайт и за цифровизацията, ерата на цифровизацията, но все пак има връзка с Европеана. Важно е, че има автори, например, професори във висши учебни заведения, които казват, нямам нищо против моите произведения да бъдат в интернет. Естествено, той има държавна заплата, и няма нищо против да се сложат книгите му в интернет. Но някой, който живее от това, че пише книги и му се предложи да бъдат дигитализирани и безплатно предоставени неговите книги, това не смятам, че не е наред. Тоест, важно е да се спази желанието на авторите. Дали да се сложат безплатно в интернет и всеки може да ги ползва, или някой иска да използва своите права. Спазване на своите копирайт. Тоест, има различие между авторите, т.е. трябва да се внимава с безплатността на достъпа против желанията на авторите. И последна бележка да се пренасочат средства от комуникацията. Смятам, че а, не само брошури се отпечатват, редица неща бяха направени добре в, по сферата на комуникацията, някои бюджетни линии имаме тези 10% резерва, тъй като искаме действително да бъдем включени, но сега да ги вземем тези средства не е правилният път, а правилният път е тези модели, по които говорихме, да балансирано да бъдат използвани, т.е. повече държавни средства в европейският бюджет, спонсори да се използват, публично-частно партньорство при добри условия, на договаряне и да не се губи време и да, се, да бъдем достойни конкуренти на Google. Благодаря. Разбира се, благодаря е, за това, че споменахте за тези много буршури е, в комуникацията, които се печатат. Не искаме да ги отменим, разбира се, но е, важни са синергийните ефекти. Трябва да си сътрудничиме по-добре. Установих, че Имаме представител на комисията, господин Фолман. Искам да му дам думата. Може би ще реагира на дискусията. Господин Фолман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, нека да приветствам решението на Европейския парламент да изготви доклад, доклад по този важен въпрос. Както бе подчертано, тази тема е изключително важна за това културното наследство на Европа да бъде достъпно до хората по интернет. За хората по интернет. И затова именно сега, когато се обсъждат и въпросите с Google Books, и е важно да говорим по този въпрос и по правата на интелектуална собственост. Действително той е много важен Въпроси и трябва да изготвим стабилност по него. Европеана в момента дава достъп до повече от 4 милиона 600 хиляди книги и публикации. И мисля, че е добре да, е, да влезете е, в момента и в сайта на Европеана, за да видите какво се предлага пък там. Въпреки, че в момента имаме само прототип. С удоволствие ще обсъждам всички важни аспекти на тази тема с докладчика и докладчици се в сянка. И бихме искали да, се, е, да бъдем информирани за процедурните стъпки о време. Благодаря много, господин Форман. Виждам, че има представители и на съвета, така че ще дам думата на представителя на съвета. Е, и се надявам, че той ще предаде нашите идеи на съвета и на министрите на културата, защото без обмяна на мнение няма как да напреднем. Важно е да се изслушат всички заинтересовани страни. Можем да приключим с този дебат и за следващата точка очакваме комисаря Орбан. Той имаше намерение да е тук в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 Така, преминаваме към точка 10 на дневния ред. Размяна на мнение с члена на комисията Леонард Орбан. Вие знаете, че той е за многоязичието, което е ключов елемент в Европейския съюз. ние в Европейският парламент имаме правото да говориме на майчен език, всеки от нас, да получиме документи на майчен език. Европейският парламент усилено работи върху налагането на принципа в Европейския съюз майчен език, всеки да знае, плюс два чужди езика, езици. Господин комисар, ние се радваме, че вие сте между нас. Много колеги са нови в тази комисия. Мисля, че може да ни дадете поглед върху работата, която вършите, това, което сте постигнали и какво още е предвидено – във вашата сфера, въпреки че може би по-нататък няма да отговаряте за това, но все пак каква предварителна работа е извършена? Ние приехме резолюция Language Learning, Language Diversity и имаше една резолюция, която беше подготвена от доклад на нашата португалска колежка Влашко Влагасамура. Господин Орбан, сега имате думата да разкажете това, което ще събуди в нас още по-голям интерес по, във вашата област. Благодаря. Имате думата. pe doamna Pac pentru numirea în funcția Уважаеми дами и господа, Госпожо Пак, благодаря. Acord маре импортанца importanță и структурат. Благодаря ви много, че ме поканихте. Аз отдавам много голямо значение на този структуриран диалог с членовете на парламента и особено с настоящата комисия. Днес имаме безценната възможност да обменим информация за съвместната ни работа и да чуем вашите реакции и вашия принос към усилията на Европейската комисия. Откакто бях назначен като комисар за многоязичието, Аз съм насочвал ползите от различните езици към междукултурния диалог за умения, мобилност и конкурентна способност, ако искаме да спомним само някои от най-важните аспекти. Като начало бих искал да очертая своите първи инициативи за изготвяне на политика за многоязичие. След това накратко ще ви разкажа за някои от нашите основни постижения и в заключение ще разгледам предизвикателствата, пред които сме изправени през идните години. За да създадем една политика на многоязичие, е необходимо и всъщност много полезно да се вземат предвид идеи, мнения и предложения от всички заинтересовани страни. Така че, като начало, аз започнах с един преглед на препоръките на две групи на високо ниво, групи от експерти и личности. На първо място групата по многоязичие на високо ниво, чието много предложения включваха преподаването на всички езици, включително регионални езици, езици на младсинствата или на иммигрантите. И на второ място, независимата консултантска група на интелектуалците, така наречената група Малув, която проучваше ролята на езика за интегриране и междукултурен диалог. Освен това, аз поканих министрите на образованието от държавите членки на една конференция, за да стигнем до един общ споделен ангажимент относно начините за подобряване на многозичието на национално и регионално ниво. И между другото, това бе първата всеобхватна дискусия на министерско ниво на тази тема. Освен това, се вслушах във всички институции и заинтересовани страни, за да оформим една политика, която да отговаря на потребностите на гражданите. И вашия принос, като комисия по култура, бе също от особено значение. Освен това, аз основах един бизнес форум за многоязичие, който обединява широка гама професионални експерти, за да анализират въздействието от тази политика върху европейския бизнес. И така, какъв бе резултата от тази обширна дейност? Какво успях да постигна до този момент? През септември 2008 година Европейската комисия прие съобщение, наречено многоязичието актив на Европа и споделен ангажимент. Този документ представлява основните послания, които получихме и определя различните позиции в многообразието на европейските политики за подсилване на многоязичието. Основното послание е, че културното и езиково многообразие на Европа е от ключово значение за идентичността на всеки един и е ключ за европейската идентичност. Следователно, многообразието е актив и предимство и не би трябвало повече да се възприема като пречка. Една от основните цели на нашата стратегия остава изпълнението на целите от Барселона от 2002 година. Тоест, преподаването на два чужди езика в допълнение към майчиния език. Съветът по образование потвърди тази цел със своята резолюция от ноември 2008 година. Съветът покани комисията да предприеме мерки за утвърждаване на многоязичието, отчитайки езиковите потребности на граждани и институции – Вашата резолюция от 24 май 2009 година подкрепи нашата политика за многоязичие и утвърждаваше идеята за майчин език плюс два чуждестранни езика в образователните системи на държавите членки. И така, това, което отличава Европа, е голямото многообразие от език и култури в нейните граници. Всеки един език отразява особен начин на мислене, носи една национална памет, литературно наследство и това е легитимната основа на културната идентичност. Респекта към езиковото многообразие е в самата основа на европейската идея. Това е едно споделено чувство за принадлежност, приветстващо езиковото и културно многообразие. И това е един мощен антидот към нетолерантността и конфликтите. Многото езици, говорени в Европа, могат да служат като мост за другите и да осигурят достъп към други страни и култури, утвърждаващи взаимното разбиране. Вашата резолюция на парламента по многоязичието подкрепя това гледаще, особено когато говорим за регионални езици и езици на младсинствата. Всички езици са културни активи, които трябва да бъдат подхранвани и опазвани. Езиковото многообразие е също така източник на блага и просперитет. И ясна е връзката между знанието на чужди езици и възможността за намиране на работа. Големи и малки предприятия търсят хора, говорещи няколко езика. Чуждестранните езици имат висока стойност за европейските предприятия. Английският, разбира се, играе много важна роля в международния бизнес, но той не е достатъчен, за да отговори на всичките ни потребности по-настоящем. Друга настъпка бе предприята през септември с създаването на работни групи, които да работят с малки и средни предприятия и с синдикатите и да анализират най-добрите практики да се опитат да повишат конкурентоспособността в европейските предприятия, най-вече в малките и средни предприятия, защото много често те не разполагат с необходимите ресурси. Но ние не спряхме на границите на Европейския съюз. Живеем в един глобализиран свят, така че необходимо е да се разбираме помежду си да установяваме връзки между различните континенти. И това е една от ключовите цели на нашата политика по многоязичие. Подписахме съвместни декларации по многоязичието с Китай и Индия, което отбелязва един особен успех. Скоро отново ще се срещна с китайските си партньори в рамката на панаира на книгата във Франкфурт. Разбирам, че диалога с тези страни не винаги е лесен, но е от голям взаимен интерес и ние искаме да се учим от опита на другите. Програмата на Европейската комисия за обучение през целия живот от 2007 година до 2013 година е сега отворена за всички езици, Съществуват и други, като Erasmus Mundus и програмата за култура, които помагат за утвърждаване на езиците на трети страни. Ние искаме обаче да преминем отвъд програми и граници и да използваме възможностите, предлагани от европейските езици във външните отношения на Европейския съюз. Като същевременно гарантираме възможност на многоязичието да стане една реална всеобща характеристика на европейските политики. Литературният превод във всичките си форми е от съществено значение за осигуряване на достъп до различни култури и нагласи на хората и народите в Европа. В рамките на нашите прерогативи Европейската комисия утвърждава ролята на литературния превод. Наскоро председателят Барозо и аз стартирахме европейски дебат по значението на литературния превод като инструмент за интеграция и комуникация между културите в Европа. Бих искал също така да спомена за някои вътрешни инициативи по отношение на многоязичието. На 1 януари 2007 година, когато встъпих в служба, бяха добавени три нови езика, с което общият брой на езиците стана 23. Български, ирландски и румънски успешно бяха интегрирани в европейските институции. Постигнахме един нов рекорд, като преведохме почти 5 милиона страници за по-малко от 3 години – и това развитие не ни попречи в нашия стремеж към отлично качество. Въведени бяха нови мерки и методи за подобряване на процеса, както и крайния продукт. С цел да получим отлично качество на крайния продукт от превода. И така, за да поддържаме качеството на нашите служби за превод, по мое искане, Генерална дирекция Устен превод свика една група от независими експерти, наречена Форум за обмислене по многоязичието и обучение на устни преводачи, която да разгледа потребностите от обучаване на преводачи-юристи и начини за усъвършенстване на това обучение. В началото на 2009 година този форум представи един доклад, който наред с други неща съдържа препоръки за стандартната университетска учебна програма по юридически превод. Ние предложихме и проекто директива по този въпрос. И аз напълно осъзнавам високото търсене на институционално, институционално ниво, много по-високо от това, което можем да посрещнем с настоящите ресурси. Моята цел е създаване една устойчива система, особено с увеличение на броя на официалните езици в Европейския съюз. Тази цел, разбира се, би могла да бъде постигната единствено, ако можем да усъвършенстваме съществуващите технологии и ако увеличим разполагаемите ресурси на нашите езикови, трябва да намерим по-ефективни начини, за да срещнем технологиите и търсенето, и трябва да ангажираме в този процес всички заинтересовани страни. Предприехме една смела стъпка напред към утвърждаване на многоязичието, но има още много предизвикателства, които ни чакат бъдеще. От самото начало Европейската комисия постави, сътрудничеството върху, постави ударението върху сътрудничеството с държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност. За нас обаче е от особено значение да гарантираме споделянето на всички цели от всички държави членки. Създаването на един структуриран диалог с гражданското общество и бизнеса е един друг ключов елемент в стратегията на Европейската комисия за утвърждаване на многозичието. Много скоро ще стартираме втори форум с всички заинтересовани страни в областта на културата, медиите и неформалното образование – този форум ще разглежда начините за осигуряване на езиково обучение на групи, които в момента не получават това. Идеите, които ще възникнат от този форум, ще бъдат включени в нашия процес на изготвяне на политиката. И сега. Езиково обучение на най-ранен етап. Това ще бъде един от най-високите приоритети на Европейската комисия през следващите години. Вече е доказано, че ако един чужд език се учи в много ранна възраст, децата получават много възможности за по-добро лично развитие. Затова Европейската комисия стартира информационна кампания, насочена най-вече към родителите. И така ще продължим да подкрепяме обмена на най-добри практики из цяла Европа. А сега подкрепа за езиците на иммигрантите. През 2008 година казахме, че иммигрантите трябва да получат възможност да изучават езика на страната домакин. По този начин, всъщност, те ще получат едно чувство на принадлежност и това ще повиши тяхното чувство на достоинство. Това са основни съставки за успешната интеграция и междукултурния диалог. Но ние трябва да отидем по-далеч. Държавите членки трябва да намерят начин да използват езиците на иммигрантите в съответните предприятия. И да покажат, разбира се, съответното уважение към езиците на тези иммигранти. Езиците на третите страни също времено могат да бъдат много полезни за укрепване на присъствието на европейския бизнес на световната сцена. Общите езици на преподаване на езици за иммигранти ще бъдат разгледани в стратегическата рамка на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението. Програмата до 2020 година. Ударението ще бъде върху преподаването и изучаването на езика на страната приемник за хора от различен езиков происход, включително мигрантите. Също времено, майчният език на иммигрантите ще получи по-високо признание. Програмата за обучение през целия живот допринесе за утвърждаване на изучаването на чужди езици във формалното и неформалното образование – трябва да видим по какъв начин тази нова програма от 2014 година може да подсили езиковите и междукултурни умения като част от основното образование и като предварително славие за мобилност. Наскоро председателят Барозо предложи инициатив, инициативата Младежи в движение. Един вид програма Еразмус за всички. Тази програма ще даде възможност на младите хора да получат част от своето образование в други държави членки. Това ще бъде една прекрасна възможност за повишаване на езиковите компетенции в целия Европейски съюз. През 2011 година ще се проведе министерска конференция, която да разгледа постигнатия напредък към целите на Барселона, които вече споменах. Тази конференция ще изготви един общ преглед на политиката по многоязичието на министерско ниво през 2012 година. Разбира се, Европейският парламент ще трябва да играе ключова роля в този процес. Мисля, че всичко това показва, че сме изминали дълъг път за тези две години и половина. Започнахме от нула. Започнахме като един моноспектакъл, но вече набрахме инерция и успяхме да обединим много заинтересовани страни. Все още обаче предстои много работа и аз съм убеден, че тази политика заслужава всички усилия, които и бяха отделени. И наистина, това мое чувство се подсилва, когато пътувам из Европа и се опитвам да утвърждавам многоязичието. Виждам огромния интерес, който гражданите проявяват към нашата политика. И трябва наистина да поддържаме тази инерция и да продължаваме с повишаване осведомеността на населението и да подхранваме всеобщата визия за многоязичието в различните политики на Европейския съюз. Сигурен съм, че когато сме близо до тревогите на европейските граждани, ние също споделяме такова едно виждане. Толкова неща са изложени на риск по отношение на просперитета, взаимното разбиране, междукултурния диалог, и интеграцията на нашите общества. Мисля, че в бъдеще ще ни трябват повече ресурси, по-добри възможности и, разбира се, находчиви решения. И това определено въжи и за вътрешните ни езикови договорености. Уверен съм, че с ваша помощ като законодателен и бюджетен орган, европейската политика по многоязичие енергично ще се развива. Благодаря ви много. Очаквам вашите коментари и предложения. Благодаря, господин комисар, за презентацията на вашата политика. Още веднъж стана ясно, че културното разнообразие и точно многоезичието зависи от финансовите възможности също. Вие ясно казахте, че английски е важен, за да може човек да се разбира в Европа и в различните страни, особено в бизнеса, но не е достатъчен. Ето защо важно е децата да учат повече чужди езици. Вие подчертахте колко е важно за интегрирането на деца на иммигранти да научат местният език. Те са посланиците между европейските държави и техните родини. Техните... Така че тази редица въпроси. Давам ви думата. Кой първи иска думата? Господин Цвер. Госпа председуюча, спощувани. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, искам първо да ви благодаря за този голям обзор в областта на многоязичето, вашата сфера. Преди около 3 години беше добре, че комисията се организира и създаде този нов ресор. Поздравявам ви за великолепното промотиране многоязичето в рамките на Европейския съюз. Имаме една идея. В през следващите години или комисията вече изготвя така наречените езикови показатели, като се опитва да сравнява езиковите компетентности в Европа. В началото ще има една опитна фаза, вероятно, заедно с комисаря по образование. При тази опитна фаза ще бъдат включени само няколко езика. Като по-нататъчни стъпки бих желал всички европейски езици да бъдат включени в това изследване. Аз знам, че е свързано с финансиране и финансови средства, но аз съм за това не само официалните европейски езици, но и езиците на съседните държави. Езиците, с които влизат в контакт европейците. Комисаря може би си спомня нашата обща конференция, която спомена, където един писател от Ливан говори за това колко е важно да се учи езика на съседната държава или езиците на съседните държави. Едва тогава възниква истинско сътрудничество, когато разбираш езика на малцинствата в твоята държава. Когато ние искаме да насърчиме, ако искаме да насърчиме тези езикови компетентности, по-специално сред младеща в Европа, то трябва да насърчаваме тези езици, а не само езиците на големите страни. Благодаря. Благодаря, господин Цвер. Господин Визас има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря за тази изключително интересна и подробна презентация за положението с многоязичието. Това е въпрос, който много ме вълнува, защото аз самия имам малко необичайна история. Аз съм и, испанец, и каталунец, и работех в Министерство на регионалното развитие 6 години в Испания и знам колко е важно в Мадрид да се учат чужди езици. Има двоязични училища на английски, испански, на френски, испански, например. И смятам, че това е от решаващо значение за младите хора. Съгласен съм също и с колегата, който каза, че не трябва да се ограничаваме до ученето само на а, големите езици. Би било а, интересно да научим и други европейски езици. Вие споменахте и подкрепата за иммигрантите. Мисля, че това е много важен въпрос. Не трябва да забравим, забравяме обаче, че преди да, обърнем, да се обърнем към езиците на иммигрантите, е добре първо да подкрепим официалните езици, е, които се говорят в европейските страни, в държавите членки на Европейския съюз. В Испания, например, се говорят четири е, официални езика. Испански, каталунски, езика на баските и галицийски. Би било отлично да се използват тези езици в Европейския парламент. Е, не е редовно, но в някои документи. Има и е, си, ситуации, в които едни езици се говорят в други държави. Например, в Словакия се говори и унгарски и се създават пречки пред признаването на тези езици. Така че, нека да не забравяме, че езиците зависят не от държавите, а от хората. И трябва да уважаваме е, не само езиците, а хората. Благодаря, госпожа Ханибел. Благодаря, госпожа Ханибал. Благодаря. Аз винаги намирам тези дискусии за изключително интересни. Аз съм човек, на когато английски е роден език и знам, че може да има много интересни проблеми с езиците добре е да се провери къд, в коя държава се е, какъв, какви езици се учи. Учат, защото в Великобритания, например, много малко усилия се полагат за учене на чужди езици, защото е, всички добре могат да се разбират на английски за това. Исках да ви задам следния въпрос. Как работите с съвета и отделните държави членки по този въпрос, защото в крайна сметка тук говорим за образователните системи в държавите членки, и е, за това до каква степен преподаването на езици е приоритет. Съгласна съм с това, което казахте за езиците на иммигрантите. Аз е, лично е, съм се сблъсквала с този въпрос в е, личния си опит, е, аз бях в е, училищния съвет на едно училище в Лондон, където учениците говориха, говориха 39 различни езика. Така че, действително е много важно да се прояви уважение към езиците на иммигрантите и да им се помогне, помогне да развиват тези езици, защото а, това а, ще насърчи и тяхната интеграция. Също така искам е, да продължа казаното от колегата от Испания. Е, в много страни в Европа има малцинствени езици. Ето, например, езици като уелски имат нужда от специално подпомагане. Така че би било отлично, ако можем да създадем някакъв фонд или е, да измислим начин да подкрепяме малцинствените езици езици, е, за да се развиват те и тези култури. Благодаря, госпожа Ханибал. Госпожа Титиш. Elnök asszony, Бистошур, е, úr, Stimáté Domule komisszár, tisztelt Бистошур, úr, и e, magyarként Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин комисар, аз съм унгарец от Румъния. С голям интерес слушах това, което презентирахте. Искам да ви поздравя. Вашите усилия дължат признание под вашето ръководство. В миналото беше постигнато много и за това ви поздравявам. И с това, че в кратка форма участвахте в достъпа до ирландски, шотландски в Европейския съюз във връзка с многоязичето. Мисля, че има три групи при използването на езици. Имаме страни на държавите членки, имаме езици на държавите кандидатки и имаме езици на трети страни. Това са езиците, по които можем да говорим. Тези езици на третите страни също бяха споменати. Преди всичко, във връзка с комисията ДРОА, където дискутирахме нетолерантността, по отношение на езиците на младсинствата. Уйгурски език, например, всички сте чували за този език, за дискриминацията в Китай по отношение на уйгурите. При държавите член, е, кандидатки, като Сърбия, например, Украина, унгарският или румънският език са силно дискриминирани. В Украина, може да се каже, употребата на език, езици на младсинствата, като унгарски или румънски, въобще не е възможно да се изучават такива езици и да се говорят. Ез това моля комисията да внимава много какво става в тази сфера. В Сърбия, например, румънските граждани са дискриминирани. Тяхната идентичност като румънци не се признава. В Молдова имаме напредък. Министър-председателя на Молдовската република сам каза, че няма молдовски език а официалният език на държавата е румънски. Относно държавите членки, искам да спомена Словакия. Е, закона за езиците е неприемлив за унгарците. Това е един фашистски подход, който беше в Румъния през 30-те години или в Испания при Франко, когато бяха забранени езиците на младсинствата. Мисля, че подходът на а, Европейския съюз, посткомунистическата Словакия въведе един закон за езиците, който заслужава да бъде разгледан. Искам да цитирам тук и Македония по отношение на езиците. И искам да помоля господин комисаря, освен големите европейски идеали, да се концентрира върху конкретни случаи. Като, например, унгарските университети в Румъния или забраната на използване на езици от младсинството Чанго. В този връзка трябва да дискутираме езиците. Благодаря ви. Благодаря. Господин Тюркиш, господин комисионер Орбан, искам да ви попитам нещо. Това е въпрос, който беше споменат и от господин Тюркиш току-що. В своето изказване вие говорите за съвместните декларации по многоязичието с Китай и Индия. И искам да знам, когато говори, разговаряте с китайските власти за многоязичието, знам, че много китайски студенти в момента учат европейски езици и някои от тях се справят отлично. От друга страна, обаче, знаем много добре, че в Китай е една многонационална държава. Ам, тибетците или угурите, които вече споменахте, не могат съвсем спокойно да говорят своя роден език или да получават образование на родния си език. И така, когато се срещате с китайците, ем, знам, че не винаги преговорите с тях са лесни, но просто иска да ви питам, Говорили ли сте за този проблем на многоязичието в Китая? Сега давам думата на господин Такола. Госпожо председател, първо искам да благодаря на комисаря Орбан за добрата работа, която е извършил по темата многоязичие. Това беше доста голям обзор и мога да кажа, че езикът е основата, върху която искаме да градим. Затова смятаме, че Европа на гражданите е важен в контекста на културата. Тук езикът е основната част. Чрез изучаването на език се научава по-добре другата култура и може да се изгради доверие. Това ни е нужно в Европа на гражданите. Във вътрешния пазар, външната политика играят също важна роля. но основата на тях е чувството на гражданите и владението на език. И искам да изразя едно мнение, една моя мисъл – Благодаря на господин Орбан за неговата работа. Пред последните три години тази тема стана все по-разглеждана в Съюза и комисията, която ще се формира, новата, новия състав на комисията ще се занимава все повече и повече с тази тема. Но старите жители на Съюза трябва да се погрижим за тях, трябва да си запазят езика, да могат да го практикуват. Това действително е мащаб за положението в Европа, доколко ние, как ги, ние ги третираме, как а, работим с други култури. И точно тук, при нас, при финландците, езикът е особено важен. Ако имаме достатъчно средства е хубаво извън Съюза, например в Румъния да имаме проекти, в Русия да имаме проекти. Относно езика на огурите, това е език на малцинствата, които е, не се уважава от руснаците. Трябва да гледаме в по-широк контекст какво се прави. Трябва да внимаваме тези хора да имат възможност да използват своя собствен език. Това е относно проблематиката с старите местни жители в отделните градове. Това е една добра работа, която са извършили. На добри релси са поставени нещата и следващия състав на комисията ще може добре да продължи тези работа. Това е важен стълб на европейската култура. Многоязичието. То трябва да бъде засилено в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Такола. Сега дам думата на госпожа Нивиданова в списък още е господин Кели и госпожа Паягели. След това господин комисар ще отговори на въпросите. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela v prvom rade pripojiť ku všetkým chválam, ktoré boli na vašu hlavu znesené. Ďakujem veľmi pekne za... Благодаря, искам да се присъединя към всички благодарности. Благодаря за доклада, който изнесохте, за вашата презентация. Вашата работа е много важна и поздравявам тази възможност аз, която идвам от малка държава, да мога да говоря на майчения си език. Вие говорите за езиците на трети държави, говорите за езиците на иммигрантите, които искате да ги подкрепите. Искам да ви попитам как ще стане тази подкрепа, как искате да насърчите това. Искате ли да използвате специални финансови източници за тази цел? И каква е общата декларация относно многоязичието в Китай? Аз не съм чел декларацията. Можете ли накратко да ни обясните какво касае тя и относно езика за езиците в Словакия, което беше споменала колегата Тюркиш, действително трябва да прочете този закон. Аз мога да му го изпратя този документ и възоснова на, на това, което прочете, едва тогава трябва да говори, след като прочете закана, закона а не след като е чел изказвания на радикални политици в Унгария или Словакия. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя комисаря Орбан за неговото изказване и за добрата му работа. Споменахте, че Ирландския е получил официален статут в Европейския съюз нещо, което наистина насречи развитието на ирландския, защото официалното признание е, спря опадъка на езика и го направи много по-популярен, отколкото в миналото. Е, защото този език е, се говори все повече в Ирландия и извън областите, в които по-рано се е говорил. Що се отнася до мобилността и езиците, можете ли да ни дадете малко повече подробности за тази идея, за наличните бюджети и прочие? но най-вече беше свършена отлична работа по отношение на ирландския. Ораторът благодари на ирландски. Благодаря много, е, господин комисар, за това, което казахте. Благодаря много за казаното от вас за многоязичието. Мислили ли сте по въпроса е, за това как да се е, разширят езиковите възможности на европейските граждани и за това, че а, а, натиска да се учат езици може да доведе до повече проблеми, защото много хора е, наричат езика, който македонците говорят отделен език, но аз лично съм е, професионалист в тази област е, и този език трябва да ви кажа диалект на българския. Той не може да се определи като самостоен език. Извинявам се, но аз трябваше да водя дебата по либерализацията на визите за, езиците, за страните, които вие споменахте, включително и Македония. А, добре, а, можете да кажете, че македонският диалект, но пък и люксембургския, и той е диалект диалект на немския. Така че нека да не навлизаме чак в такива подробности. Мисля, че комисарят може да ви даде най-добрите отговори. Тук, господин комисар, имате думата. Знам, че е, е, не, не ви е лесно. Знам, а, че по някой път депутатите ви задават такива въпроси, че направо повече не искате да се връщате на тези съдания. Имате думата. O să încep cu domnul Sver. Îmi face plăcere că vă regăsesc aici după ce am lucrat atât de mult împreună. За мен е голямо удоволствие да бъда тук, след като така добре сътрудничим с вас. Първо, относно нашите планове за езиците – доста сме напреднали. През 2010 година сме, ще разработим тези езикови показатели или този езиков показател и ще очакваме резултати. Вие знаете, че от практически, по практически причини, поради разходите, започнахме с оценяването на този показател за млади хора на 16 годишна възраст които ходят на, учители, на училище, задължително ученици, с няколко езика само работим. Целта на това оценяване е да го разширим върху всички езици на Европейския съюз. Това няма да е лесно, тъй като сега оценяваме пет езика е като се има предвид политическата чувствителност, която съществува, и въпроса, който може да изглежда технически, трябва да се помисли каква политическа чувствителност съществува по отношение на оценката на езиковите умения на младите хора. Но в всеки случай имаме такъв подход. Началото е сложено ако помислим за резултатите от състезанието ПИЗА, то е ясно защо е толкова щекотлива тази тема. Освен трудности, има и други сравнително големи а, въпроси и трудности, които водят до това, че някои държави членки не желаят да участват в първата фаза на този проект. Очакваме в край на краищата участието на всички държави членки, на те, разчитаме на техния интерес, финансова подкрепа, за да можем да разшириме тази оценка върху всички официални езици на Европейския съюз. Радваме да чуя, че вие по принцип подкрепяте изучаването на чужди езици, включително езиците на съседните държави. в стратегията за 2005-2008 година го потвърдих това. изучаването на чужди езици насърчава междукултурния диалог. Как можем сега да избегнем напрежение и конфликти, ако не сме готови да изучим езика на другият, ако не желаем да разберем развием разбирателство за културата на другите. В този смисъл това е принос за разграждане и предотвратяване на конфликти и напрежение в Европейския съюз. Дали става дума за две общества, които живеят едно до друго или за младсинства – които в някой регион са мнозинство, или става дума за език на съседна държава, въпросът е един и същ. Става дума за това да научиш езика на другият. И това ще допринесе за разбирателството и за по-голямото доверие един към друг. Мисля, че правилно ви разбрах. Вие говорихте за езиците, които се говорят в Испания. Аз искам да ви напомня, че от 1 април 2007 година в различните институции на общността в съгласуване с испанското правителство, стигнахме до споразумение за, за испанските граждани, за гражданите извън Испания, за езиците от Каталания, Баските и Галиция. И в основата на това споразумение – лежи един пример. Например, в съвета представители на Испания използват тези езици, но нещата се стигат и по-далеч. Британски представители използват езика на Вализия възоснова едно споразумение от 2008 година. Но има и още възможности. Европейската комисия в Барселона може да изгот... можа да изготви страница на каталунски. Ставаше дума за различни мерки в Европа. Става дума за интернет страница на Европейската комисия на каталунски язик. Гражданите могат на този език да се обърнат към европейските институции. Освен това, имат право да изискват получаване на отговор на този език, на който са се обърнали към институциите. Това е важен момент в рамките на усилията, които предприемаме за насърчаване на многоязичието, което съществува вече в Европейския съюз. Искам още веднъж да подчертая, защото първия път не беше достатъчно ясно казано, че нашата политика на многоязичие въжи за цялото езиково разнообразие на Европейския съюз. Нашите инициативи въжат не само за 23-те държави членки, но и става дума за над 60 езика на региони и мълцинства. Разбира се, зависи е, от е, нашите възможности. Но тук разглеждаме също и въпрос с езиците на иммигрантите. Госпожа Ханибал, отговарям на вашия въпрос. С голямо внимание следим ситуацията в Великобритания. Първоначално, как да кажа, първоначално Имаше различни позиции в британската преса по този въпрос. Някои казаха, че многоязичето вече не е толкова атрактивно, но следейки внимателно ситуацията в Великобритания, съблюдаваме факта, че голяма част от британското население и, и по-специално старото население говори само един език. Очевидно, в Великобритания има малък интерес – и малка мотивация да бъдат насърчавани учениците и техните родители да учат чужди езици. Предприехме редица усилия и сме, бяхме критикувани за това, тъй като се говори тук за субсидиарност, т.е. за отговорност на самата държава членка на Европейския съюз по този въпрос. Но с голяма радост мога да установя, че тази тема е актуална. Тя е важна за британските власти, също така за пресата, за медиите в Великобритания. Списанието Економист преди две седмици публикува една статия, в която става дума за недостатъците, които имат британците в сравнение с други граждани на Европа във връзка с езиците. И това са наистина значителни недостатъци. И затова поздравявам решението от следващата година да се изучават чужди езици в основното училище още. Това надявам се ще донесе до промени. след посещението ми в Великобритания, установих, че опита с многоязичието и културното разнообразие е от голям интерес. Аз, както и вие, посетих няколко училища в Великобритания. В едно от училищата учениците, различните ученици, общо взето, говореха 100 различни езика. И моделите за интеграция са много важни в такива училища. Важни и за други държави, които стоят пред подобен проблем. Вие говорихте за подкрепа от Европейския съюз за езиците на регионалните мълцинства. Ние имаме една програма за учене през целия живот и в рамките на тази програма има една глава за насърчаване на изучаването на чужди езици и езиковото разнообразие в Европа. В тази сфера особено голямо значение имат регионалните езиците на регионалните малцинства. Създали сме една мрежа като поехме инициативата за нея, за преподаването на чужди езици. Има конкретни проекти за отделни езици на малцинства. Това се признава. Ние ще продължиме тази работа. Както казах в моето изложение, първо се оценяват ще направим оценка и след това сигурно ще приготвим и нови средства за продължаването на тази политика. Сега по друг въпрос. Как вие знаете кои са границите на Европейския съюз по отношение на определени мерки в трети страни? Вие говорихте за Украина мога да ви кажа, че защитата на националните младсинства и въобще защита на основните човешки права естествено е на дневен ред в Европейската комисия. Това е основата за всяка политика, не само за политика на добросъседство. Това въжи и за източното партньорство – това е интегрална съставна част от нашите изисквания. Щом, иск, щом искаме да допуснеме е, сближаване между Украина и Европейският съюз. По отношение на ситуацията в Молдова, мога да кажа само едно. Европейският съюз уважава решението на властите. във власти кои, на държави, които не принадлежат към Европейския съюз. От друга страна, ако има конкретни интереси на държави членки, тогава трябва такива интереси да бъдат съблюдавани в общата рамка. Това въжи не само за ситуацията и отношенията между Румъния и Молдова, но въжи и за ситуацията в бившата Югославска република Македония. И връзките и с Гърция и България. беше поставен въпрос по отношение на изменение на закона за езиците на Словакия. Наскоро парламента измени закона и в сила в това изменение влиза от 1 септември 2009 година. Е, относно позицията на Европейската комисия, следното. От една страна ние сме задължени да действаме в рамките на пълномощията на Европейската комисия и политиката с езиците и по отношение на езиците е въпрос, който основно е от национална компетентност и регионална компетентност, т.е. принципи на субсидиарност въжи тук. От друга страна обаче, Европейската комисия трябва да проверява национални закони и да проучва в такива закони, които са в рамките на европейското законодателство. И затова Европейската комисия проучва този закон в Словакия за езиците – Тук става дума не само за съвместимостта с директивата 43 от 2000 година. Това е така наречената е, е, директива за антидискриминация. Но става дума тук и за отношенията към други документи на общността например с поглед към вътрешния пазар. трудовото законодателство и така нататък. Нашето проучване не е завършило, това е доста комплексно проучване и когато завърши, ще докладваме резултатите. Различни отдели на Европейската комисия се занимават с това които проучват по-настоящем е, този закон. Аз и председателя Баро няколко пъти се срещнахме с представители на Словакия и Унгария. Ние получихме стотици писма от цяла Европа по тази тема, а не само от двете засегнати страни Словакия и Унгария. В дискусиите, които водим с представители на двете държави, ясно казахме, че прилагането на разпоредбите на този закон ще бъдат проучени от комисията – Тоест, важно е как се прилага закона, а не само самия текст на закона. Прилагането трябва така да се извърши, че закона да не влезе в противоречие с общностното законодателство. Ние изразихме нашата подкрепа, ако е нужно, от Европейската комисия – при търсенето на решение по този въпрос. Смятам, че общата декларация, която е подписана от двамата министър-председатели, е важна стъпка напред. Едновременно с това тя представлява гаранция, че в края на краищата ще се стигне до е приемливо решение за всички страни. Относно въпроса на госпожа Трубел, сътрудничеството с страни, в които има голямо езиково разнообразие, като Китай, Индия, но има редица други държави – в подобна ситуация. От двете страни съществува голям интерес. За засилване на сътрудничеството, един пример искам да дам. Все повече университети в държавите членки предлагат изучаване на езици, като хинди, мандарин. И това е важна перспектива за студентите в тези висши учебни заведения. И ние реагирахме положително на този интерес, но не стигаме само до тук. Става дума не, не само за взаимното насърчаване на изучаването на езици, но в диалога, в който ние водим, обръщаме внимание на това да разпространяваме и нашите ценности, нашето уважение към основните човешки права. Това е важна наша ценност. И ние няма да се поколебаем да повдигаме този въпрос, въпреки че понякога е щекотлива тема, но в нашия диалог с партньори от Китай и други държави винаги повдигаме тази тема. Така че краткият отговор на вашия въпрос е да. Въпросът, този въпрос е поставен на дневния ред на нашите разговори и при нашите контакти това наше изискване е от значение в насърчаването на езиковото многообразие. Господин Такола, отговор на вашия въпрос. Първо искам да ви благодаря за положителната оценка на моята собствена работа. Радвам се, че някой, който добре познава моята работа, хвалим, я хвали. Господин председателят Барозо говори по а, новите мандати. Един комисар за основните права и правосъдие. Отговорността на този комисар ще обхване правата на националните младсинства и се надяваме, че скоро Лисабонският договор ще влезе в сила – и тогава хартата за основните права. Заедно с него. Тя ще има обвързващ юридически характер за всички. Това ще ни позволи ново развитие в нашите усилия на Европейския съюз в тази сфера. Но трябва също да знаем, че отговорността ще се разпростира в по-тесни граници в бъдеще. Този въпрос се дискутира не само на ниво Европейски съюз, но както казах вече в диалог с трети държави в Европа и извън нея. Госпожа Ванделова отговор на вашият въпрос. Относно насърчаването на езиците на мигрантите. Това е една щекотлива тема. Някои държави членки в които които искат да насърчават майчиния език на иммигрантите. Правят това в, в рамките на това, което могат да направят. Но аз мятам, че, не, е, че иммигрантите не трябва да изучават само езика на държавата, в която пребувават. Това е щекотлива тема. Някои ни казват, по-добре си не се набърквайте в тази тема, която е щекотлива от политическа гледна точка. Нашата позиция е ясна. Ние смятаме, че не само езика на държавата на пребиваване трябва да се изучи, която, което е важно за интеграцията на иммигрантите в европейските общества, но и освен това трябва да се уважават езиците на иммигрантите. Всички учени казват, че при когато имаш недостатъчно познание по собствения ти майчен език, изучаването на чужд език е много трудно. И аз говорих за практическата полза от езиците на иммигрантите, така че моделите на интеграция значително се различават. Имаме един списък, един каталог на добрата практика от различни държави членки. Един пример, например, е Великобритания. Също Германия, Австрия, Испания и много други държави. които са, могат да дадат редица положителни примери за интеграция, от които другите могат да се получат. Относно равното изучаване на чущ език, трябва да кажа, че това е съвсем нова идея. От две седмици се говори по нея и това ме радва, че има такъв голям интерес към тази инициатива. Тук има известни учени, академици, водещи академици в Европейския съюз, които подкрепят тази инициатива и участват в нея. Държавите членки трябва повече да се постараят да допринесат за тази а, инициатива, също и от политическа гледна точка. Господин Вели, отговарям на вашият въпрос за ирландският език. в контакт съм с ирландските власти и мога да ви кажа, че тези власти внимателно следят нашите дейности. Когато един доклад не се преведе бързо на ирландски, ирландските власти реагират бързо. използването на този език в европейските институции вече доста е напреднало, но, както и казах в началото в моето изложение, не е достатъчно комисията да полага усилия, след като самата Ирландия не предоставя достатъчно компетентности, а, която малко са младите ирландци, които изучават чужди езици. Става дума за устни писмени преводи, писмени преводи на документите на общността. Става дума за взаимни усилия. Това е не само въпрос на усилие на общността, а въпрос също и за националните играчи и регионалните играчи в Ирландия. Но това не въжи само за ирландският език. Това е свързано с езиците и се среща при езици, които имат голямо разпространение в институциите, като английски и френски. Ние трябва да стартираме под, подкрепени от нас проекти, за да насърчиме младите хора в Великобритания и Франция да учат чужди езици. Тъй като ако не направят това, институциите на общността в бъдеще ще имат трудности в осигуряването на качествени езикови услуги. Особено в английският език много сме загрижени за това. Относно френският, през последните 10 години преводачите ще бъдат два пъти по-малко, отколкото сега, ако френските власти не се постараят повече. Ще стигнем до ситуация, по която няма да имаме преводачи за всички заседания, а ще имаме преводачи само за ограничен брой заседания. Това са рисковете, пред които сме поставени. И, както казах, това не въжи е, само за тези два езика, но и за други по-малко разпространени езици. Относно инициативата Младежи в мобилност, Младежи на път, Тя е, това е важна инициатива. Нужно е повече време за навлизане в подробности, но нужно е сътрудничество между парламента и съвета. по тези дейности. Относно въпрос на госпожа Паладели, аз споменах бившата Югославска република Македония, И става все по-ясно, че са нужни решения за името и езика на държавата Македония, за да се постигнат ясен, да се постигне ясен напредък в сближаването на Македония по пъти към присъединяване към Европейския съюз. Последният въпрос е особено труден. Как различаваме кое е език и кое е диалект на някакъв език? по този въпрос следното. Това е решение, което се взема възоснова на принципа на субсидиарността. Това решение се взима от властите на съответната държава, както и властите на трети държави. Това е от тяхна отговорност. Често съм питал експерти как да различавам диалект от език. И те ми казват – тази разлика я правят политиците, а не учените. Благодаря, господин комисар. Виждате, че темата многоязиче е много широка. И накрая, слушайки ви добре, скоро ще имаме голям проблем, че няма да има достатъчно устни преводачи. Многоязичето е важна, ангажирана тема на Европейския съюз. Ние се занимаваме с нея. Въпреки това, може да нямаме достатъчно устни преводачи, тъй като държавите, които а, като Франция, например, няма да са в състояние да доставят достатъчно преводачи. Трябва да се постараем, ако в бъдеще искаме да имаме една многоязична среда, да имаме достатъчно преводачи, които да извършват тази работа. В националните ни парламенти трябва да повдигнем този въпрос. В германският Бундестаг непрекъснато се казва, трябва да да поставиме въпрос, има ли достатъчно преводачи, устни и писмени, за работата на германския Бундестаг. Това не е ново за нас. Ние знаем, че в нашите национални парламенти още трябва да свършиме работа по този въпрос. Английско говорящите страни имат още работа но всеки отговаря за своята държава. Аз ще информирам председателят на Германския парламент по тази тема. Ще повдигна въпроса, господин комисар. Благодариме ви. Желаем ви там, където ще постъпите на работа следващите два и половина или три години, това, което постигнахте и такива успехи, които постигнахте, да постигнете и в друга сфера, с която ще се занимавате. Благодарим за вашия голям ангажимент. Още веднъж благодарим, че дойдохте при нас. Драги колежки и колеги, моля останете в залата. Сега става особено интересно. Днес имаме една презентация на победителите на Европейската младежка награда Карл Велики. И така младежката награда Карл Велики стартира през 2008 година като съвместна инициатива на Европейския парламент и организаторите на Международната награда Карл Велики. Така че това е една дълга традиция, инициатива на председателя Пьотринг. Тази награда има предвид да награди проекти, които са организирани от е, младежи на възраст между 16 и 30 години, които утвърждават европейското и международното разбирателство. Приоритет се дава на проекти, създадени съвместно от млади хора от повече от една държава членка – през 2009 година около 200 проекта от цялата гама на 27-те държави членки бяха представени, като всеки проект бе разглеждан в един двоетапен процес на подбор. Всеки проект се оценяваше от национално жури, от поне двама депутати и един представител на Национална младежка организация. 27-те национални победители. След това бяха оценявани от международно жури, което се състои от председателя на Европейския парламент, още трима депутати, и четирима представители на фундацията Шарлемен. Европейското жури избра победителите на първите три места. Колегата Пал Шмидт, заместник-председател, беше член на международното жури, като представител на Комисията по образование. Всичките 27 победители, национални победители, бяха поканени на церемонията на 19 май в Махен. Третата награда, 2000 евро, бе връчена на германския проект Оберканте Унтерлипе. Не знае дали може да се преведе. представен от асоциация Gumboots Foundation. Дипломация в гумини бутуши. Фундация в Германия. Втората награда от 5000 евро бе дадена на френския проект Европейския фестивал на университетския театър в Алби, което е това е проект разработен от е, студентска организация и първата награда е връчена на полски проект. За съжаление, поляците в момента ги няма тук. Този полски проект се казва Europe Needs You, представен от студентски форум AEG, е с които работим в тесни отношения по много други проекти. Днес се радвам да приветствам с добре дошли трима млади хора от е, победилите екипи. Представител на Германия. Тя е някъде там. Госпожа Мари Терие, представител на Франция. И Хил Делив, представител на Полша. Това е дамата до мен. Мисля, че

Ще използвам тази възможност в рамките на десетина минути да се опитам да ви представя проекта Europe You, който е победилият проект за 2009 година в наградата Карл, Карл Велики. Много се радваме, че ни бе поверен този проект и че ни бе връчена тази награда. Благодарение на нея продължаваме във втория тур през следващата година. Конкурсът съществува от 2008 година, юнари. Проектът бе разработен през първата половина на годината и продължаваше да действа цяла една година. Сега навлизаме в нова година. Аз се казвам Хилда Делил. Аз съм от Холандия. Ще ви обясня какво представлява организацията АИЖ. Това е Европейски студентски форум – 43 държави имат представители в този форум от цяла Европа. Проектите се разработват от студенти от различни националности. В началото започнахме, като се събрахме шестима души. Тук искам да ви покажа няколко снимки на допълнителни хора, които се ангажираха, защото станахме вече 240 души. Но така, 6 души в началото се събраха в Испания и излязохме с идеята, че в нашите средни училища няма достатъчно европейски теми в образователните програми. Решихме, че това не е добре, защото младото поколение всъщност ще излъчи бъдещите лидери в Европа така че искахме много да променим ситуацията, да им дадем повече знания по европейските въпроси, така че чудесно беше да чуем в Комисията по образование, че тези теми се обсъждат и че се интересуват от съществуващите вече идеи. Нашата основна цел е да областяваме ученици от средните училища из цяла Европа. Това се прави от учещи се в системата AG, но и, и от много други организации. Затова първо направихме едно изследване – в Европа за това как се организира образованието. Това бе едно изследване, проведено в почти всички европейски страни. Резултатите ясно ни показваха, че все повече учащи се вижда този проблем. Че образованието не е наистина специализирано по темите, които се обсъждат в Брюксел, например взаимодействието между европейските институции, какво може да направи Европейския съюз за младите хора. Това някак си обягва, така че образованието е много повърхностно по този въпрос. Освен това и нагласата на учениците, неща, които са далече от тях, неща, които не разбират и те остават доста безразлични. Така че това също е свързано и с причината те да не са толкова активни в днешното общество, не участват в проекти на доброволци, обмени и така нататък, възможностите са много. Непрекъснато чуваме за нови инициативи, като например инициативата Младеща в движение, но учащите се не са информирани за тези възможности. Така че нашата идея е след като учащите се не знаят почти нищо и не знаят по какъв начин да станат активни, не знаят какви възможности съществуват, а от друга страна те са нашето бъдеще, така че си създадохме тази цел да областяваме учащите се от средните училища из цяла Европа. Поставихме си три цели да повишим практическите знания за Европа, да създадем мултиплициращ ефект от този проект, и да повишим обмена на информация относно възможностите за учащите се в средните училища. Как се прави това? Като им се осигуряват интерактивни семинари. Отивате в средните училища, разказвате им собствената си история, къде сте ходили, къде сте пътували, какви възможности за обмен са на лице, но също времено и едно въвеждане в историята на Европейския съюз, историята на европейските институции – така че с цялата тази информация, с практическите знания, учащите се набират умения за организиране на акции в училищата. Имахме чудесни примери, мога да ви покажа едно видео за такъв един пример в средните училища, така че тези действия мотивираха младежите и се получаваше лавинообразния ефект и сред другите училища. Всички ние сме доброволци, така че искаме от учениците да отделят малко време, да отидат в другите училища, да обсъдят, споделят своя опит. Така че в началото наистина страдахме от липса на финансови ресурси, но след това видяхме, че не това е най-важното, защото наистина просто искаме да насърчаваме хората с малкото си време да се постигне страшно много. И мисля, че вече успяваме. Така че всъщност занимаваме се с много пиар дейности, организираме много семинари на най-различни места. Освен това, организираме обучителни семинари, където всъщност обучаваме учащите се как да се насочат към университетите. Организираме, организираме интерактивни семинари с ролеви игри и така нататък. Това са снимки на някои от тези семинари. Ето ви също снимка от такъв семинар Изготвихме цялостен информационен пакет с кратко въведение по европейските въпроси, както и всякакви идеи за игри, дискусии и всичко, което може да се използва в училищата. И така хората се върнаха от дома след такива курсове, тръгват по различни средни училища, влизат в 2-3 различни класи и по този начин знанията се разпространяват. Ето ви една карта за това къде вече стигат разпространението на тези проекти. Сега искам да ви покажа видеоматериала, за който ви споменах. well, at least you have an idea like how students were um, working together. Няма звук, но просто искам да ви покажем по какъв начин нашите учащи се работят заедно. Това са 15 годишни ученици, които работеха в един интерактивен семинар в Холандия. Аз бях в Польша с полски ученици, където също беше засегнат и аспекта на многоязичието. Разработихме един проект на полски, на английски, след това на испански, на английски, на немски, на испански. Акцията, която бе организирана, бе рисуване на стереотипи от различни европейски страни. No, it's, it's okay. ah. Okay, this is such a pity, but... Много жалко, че не успяхме да го пустим, но надявам се, че все пак получихте някаква представа как изглежда проекта. Мога да ви кажа, че наистина беше страхотно. Всички ученици бяха силно мотивирани да направят такива рисунки на мястото, където се паркират велосипеди. Имаха страхотен ентусиазъм за темите, които те искаха да представят, излязоха с интересни идеи, искаха да покажат, че са заинтересовани, искаха да покажат какво са научили. Това са идеи, които наистина те самите са измислили с помощта, разбира се, на своите учители, но реализираха проекта сами. Още малко факти. 240 души бяха 102 души бяха обучени в 19 е, различни страни чрез интерактивните семинари, много младежи бяха обхванати, но ние не можем да ги преброим, защото понякога става въпрос за един клас от 20 души, понякога става въпрос за една презентация за цяло училище. Така че наистина много по различен начин действаха нещата, но в крайна сметка идеята бе областяване на младите, за да станат активни на европейското игрище, както го нарекохме ние. Работихме и продължаваме да работим с различни неправителствени организации Изготвяхме писма, с които каним хора в нашия борт. Надяваме се много да се срещаме и с депутати от Европейския парламент и с други организации, за да можем да се сътрудничим по обмена на информация. Направихме и интернет страница на този проект. Това е вебсайта. Имаме и сайт в Фейсбук на тази инициатива, което дава възможност за връзка между учащите се от средните училища от различни държави и различни неправителствени организации. Още веднъж благодаря ви за доверието, което отдадохте на този проект. Надяваме се, че след обяд или утре ще можем да се срещнем защото е организирана много добра програма за тримата победители в този конкурс. Още веднъж ви благодаря за вниманието. Thank you very much, Hilde. I think that is a very good, uh, how to say, Благодаря ти много. Е, това е, е отлична отличен пример за съществуващия младежки парламент. Е, нека да ви напомня, има младежки парламент, който работи в подобна насока, но това е нещо, което вие направихте по собствена инициатива и това е отлично. И също това е интересно във връзка с програмата Комениус. Имаме възможност за електронно побратимяване, е, може би по този начин можете е, да установите добри връзки и дори да съберете някакви средства за своята работа. Благодаря ти много. Сигурна съм, че е, вече създадох, сте създали една отлична общност, която да разпространява информацията по-нататък. Сега давам думата на госпожа Мари Терие. Yeah, but I do it. I don't know. You have it. Do you have something there? Yeah? Yes, okay, allez Allez-y. Okay, she will do it and you will speak. You can read and Come on. Okay. okay. Bonjour, donc euh, j'ai fait une présentation en anglais, mais je vais m'exprimer en français. Приготвила съм една презентация на английски, но ще говоря на френски, народния си език. Нека първо да ви благодаря, че ме че ни поканихте тук. Изключително горда съм, че имам възможността да представя Актея, един европейски фестивал на ам, театралните и уличните изкуства. Аз съм Мари Терие и отговарям за комуникациите на фестивала. Актея бе създадена преди 11 години, първо на първоначално участниците бяха а, една дозина, сега сме а, вече 30 от а, град Алби и всяка година организираме този фестивал и много хора идват в Алби и споделят с нас своята страст към театъра и към Европа. Е, фестивалът е, е, съдържа много елементи. Първо, е, всяка вечер има две пиеси. Обикновено първо се представя френската пиеса, после някоя чуждестранна пиеса и студентите играят народните си езици. Има и жури, в което участват и професионалисти, и аматьори. И е, журите, журито избира на една от пиесите, която да бъде представена отново на, на закриването. Освен това, организираме концерти а, е, и а, е, събития на открито. Имаме и ден а, специално посветен на децата. Актея изключително важно културно събитие за град Алби, който е доста малък. Един град с 60 000 души в Южна Франция. Там има едно от, е, от, един институт, технически институт и а, едно друго висше училище – но същевременно а, нашата инициатива а, получи тази голяма европейска награда, нещо, което изключително много ни насърчава. Получихме също и награда от града Алби. Алби. Как е, организирам фестивал всяка година? Избираме една седмица, в която обикновено Децата са свободни. Например, вакансията, време когато и много родители си взимат отпуска и могат да доведат, да дойдат и да доведат децата си. Организацията се започва още от октомври. През март и април срещите се зачестяват. И има доста работа по организацията, защото трябва всички да бъдат доведени, да им се намери е, някакво настаняване, е, храна. хората говорят на различни езици, езици, които ние не говорим непременно, така че е доста сложна понякога. Също така, що се отнася до цената, тя е символична. Едно евро за билет за представление. Целта беше и да привлечем хората, децата, които живеят в кварталите с блоковете, в покрайнините на града, деца, които нямат много пари, не могат да си позволят да ходят на други пиеси. И е прекрасно това, че можем да привлечем толкова много хора и да обменяме идеи. Фестивалът се провежда в града, част от него се провежда в университета, защото имаме желание да поддържаме добри връзки с, а, с другите студенти. Също така на Плас Сент Сесилия се провеждат а, други събития. Това е, е в центъра на града за да привлечем повече хора от града. Има и дей, ден на децата. И на този ден работим с деца, срещаме се с учители, с детски групи и опитваме се да се свържем с всички деца. В крайна сметка те не винаги разбират езиците, които се говорят от актьорите, но пък могат да се забавляват на представленията на клоните. И така, Актея е една седмица културни. Привличаме е, близо сто, стотина а, актьори от а, различни европейски страни, настаняваме ги в училищата. Всяка студентска компания играе на своя роден език. А, събираме се заедно, за да говорим и обсъждаме и да споделим своето отношение към фестивала. Всяка група действа играе на своя роден език и работи с много, а, изключително активно с езика на тялото, за да може да предаде посланието на пиесата и на унеси, които не говорят техния език. Така че е изключително интересен начинът по който актьорите се обръщат към използване на символи в а, своите постановки. Наградата Кайл Велики беше прекрасно признание за нашата работа, защото трябва да ви кажа, че миналата година ни беше доста трудно поради финансовата криза, поради това, че финансирането на фестивала е чрез спонсорство, а пък много от компаниите намалиха своите средства за спонсорство поради кризата. А пък трябва някакси да настаним и да храним всички тези е, актьори. И така, наградата от е, Европейския съюз е, ни подейства изключително добре, защото ни даде възможност да поканим още хора. Оказа се, че има и спонтанни желания за участие от хора, от студенти, които се свързват с нас, защото са чули, че сме спечелили награда такава велика. И накрая взехме решение на, при представянето на пиесите да е, има и частичен превод, така че публиката да може да ги разбира по-добре. Благодаря много. Merci, Благодаря, Мари. Е изключително много творческо вдъхновение се е събрало във вашия проект и се надявам, че ще можете да продължите да работите все така добре, като дори и след като приключите своето университетско образование. А сега давам думата на госпожа Шопе. Добър ден, казвам се. Шопе от Германия. Изключително много се радвам, че мога да представя един от спечелилите проекти. Благодаря за поканата. И така, Виждате името на проекта. Оберканте от Унтерлипе. Което на български преведено означава горно равнище на реката Долна Липе, която е приток на Рейн. Става дума за това, че реката скоро ще прелее. Толкова много е, толкова високо е равнището на водата, и особено в гъстонаселените райони на Европа, където имаме индустрия. Оберканте Унтерлипе, едновременно с това е обозначението на проучването в този приток на Рейн. Тоест тази река Липе е приток на реката Рейн. В рамките на този проект се работи по политическото предизвикателство пред защитата от наводнение и демократичното предизвикателство пред общините за трансгранична работа. През септември 2007 година 12 ученика и ученици от работното дружество по биология от гимназията Конрад фон Зюст заедно с младежи от партньорски училище започнаха това екологично проучване на място. Идеята беше да се отговори на въпроса има ли локални отговори на глобални проблеми. Това ставаше дума за свързване на обществените задачи с глобалното измерение. Беше не само показано, че последиците от глобализацията са на локално място, но става дума и за това, че отделните хора са засегнати от това. Така също и възможностите за демократичен и граждански ангажимент. Важно е да се насърчат хората, да се ангажират и това е една от целта на проекта. Общият фокус опасността от наводнение свързва участващите училища да не само да се сътрудничат като училища, но и е, да работят по една тема. Тази снимка показва, че от една страна има твърде малко вода на земята, а от друга страна на някои места на земята има много вода. Тук, например, виждате е, наводнение, които самата аз съм направила. Това е в долината на реката Долна Липе. Това е реката, за която говорим. Тя се казва Липе и изисква, изисква се ренатурализация от хората. След а, обработка на терена се стигна до ограничаването на реката в това корито. Става дума за ренатурализация на реката. Тук са някои земни работи, свързани с коритото на реката. И бяха засегнати места, на които кацаха редица птици. След натурализацията, е, ренатурализацията, така изглежда реката. Бреговете са така направени, че да не може е, реката да прелее. Преди имаше условия за наводнения, а сега реката може бавно е, да прелива, почвата да поема водата. По нашия проект ние установихме, проучихме различните видове птици и животни, които живеят там. Намерихме и проучихме рибите. Различните видове риби установихме. Също появи се отново белия штъркел. Преди това беше изчезнал дълго време. За дълго време го нямаше. Това, че отново се появи белия штъркел, беше добър знак. Също и тези насекоми. Особено така нареченото огнено насекомо, което първоначално а, се намираше само в Африка и Южна Европа, но сега вече от известно време живее в Южна Германия. Появяването на такива насекоми ни показа, че климата се променя в добра насока. Условията на живот на птиците и животните се подобряват. И накрая на нашия проект всички заедно а, проведохме един голям симпозиум в нашето училище всички се събрахме с родителите, с политици присъстваха и заинтересовани лица. Проведохме една дискусия, в която бяха разисквани ваши въпроси. Въпроси свързани с Европа, как си представяме бъдещето, какви страхове имаме за бъдещето, свързани с а, промяната на климата. И заедно, всички заедно, изготвихме нашите а, искания. Значи да се спре разрушаването на водните басейни ренатуризацията, всички реки да си имат своята естествена форма и опасността от наводнение да се намали. Тук виждате един списък на всички, които участваха в този проект. Хора от Унгария, Нидерландия, Полша и Германия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Ла, а, благодаря Лора, Лара. Това е добра идея на младите хора, които карат а, родителите и техните баби дялци да се замислят за водните басейни, за алеите, че се, ви не може да промените нещата, може да се опитате да покажете на общините, че съществува интерес и че трябва да се върнем обратно към природата и това трябва да се направи в трансгранични мащаби, така че новите държави членки да не правят същите грешки, които сме направили ние, старите държави членки, когато развихме индустриализацията. Аз си спомням, че и тогава на времето още се противопоставяхме на такива разрушавания, но смятам, че е добра идея. Трябва да продължите да работите. Има толкова много неща, с които може да се захване младеща днес и да се ангажирате като европейци. И накрая искам да кажа, че като правите такива неща, мислете винаги, че когато се срещате с други млади хора, че Европейският съюз има програма, така наречената доброволна служба за младежи в 46 държави на Европа може да се работи доброволно. Има възможности, къде, където ще можете това, което в малки рамки сте направили, да го направите в едни по-широки рамки в други държави. Така че това са идеи, на които може да участвате. Благодаря ви на трите за това, че бяхте тук че продължавате да имате желание за работа, че се интересувате. Това е в наш интерес, но и важно за вашето бъдеще. Европейският съюз да продължи да съществува със своите добри идеи. Благодаря ви. Ще ви моля сега да дадете вашето съгласие и да одобрите решенията на координаторите. Има ли някои възражения относно решенията на координаторите? Mi colega del Grupo Socialista, la señora Badía, pero yo estaba de acuerdo con ella. Благодаря, госпожа председател. Съгласна съм с посещението, което бе планирано в страната, която ще има председателството през следващите 6 месеца Испания, Каталуния, Барселона, посещение в църквите, в околностите. Това е изключително важно. важен район, който много хора може би са посещавали по-рано, може би е добре да посетим друга част на Испания, но при всички положения би било добре да разберем какво мислят испанските депутати в участници в Комисията по култура, като мен или госпожа Родригес. Аз нямам нищо против Сан Себастиан. Това е един от най-красивите градове в Испания, но Въпросът е защо отиваме там, точно какво ще правим там. Така че е, бих искала да оставим този въпрос отворен за обсъждане и да видим дали не можем да направим друго предложение. Драги колега Фисъс, вчера дълго време обмисляхме този въпрос. Е, установихме, че твърде често сме били в Барселона и може би е по-добре сега да се посети друг регион на Испания – и направено беше такова предложение, гласувахме по него. Сега можем в комисията, ако трябва да гласуваме отново, но мисля, че трябва да останем с, при това предложение Сан Себастиян, тъй като този град има изглед за 2016 година да стане културен град на Европа. Барселона винаги привлича хората, няма спор. но през последният а, парламент, последния мандат, посетихме няколко пъти Барселона и тъй като Испания е председател на Европейският съюз, решихме друг, все пак да бъде испански град, но да бъде друг. Така че, действително добре обмислихме този въпрос вчера вечерта, но ако настоявате, ще гласуваме отново. Господин Фисус има думата. думата. Аз не настоявам за Барселона. Eh, Но предложението не дойде от Испания за Сан Себастиян, а беше предложение на либералната политическа група. Те нямат испанци в състава си. Това е предложение от Финландия, господин Такула, който е либерал. И ако не е Барселона, Смятам, че ние сме от Испания и ще бъдем включени в организацията на това пътуване. И затова не мога да се съгласа с Сан Себастиан. Вчера вечерта решихме. Комисията трябва да реши. Ако искате, госпожо Ханибал, вие вчера бяхте. Ако искате, тази точка може да прехвърлим за следващия дневен ред. Ще кажем Испания, но при следващото заседание ще решиме кой град на Испания. На мен ми беше казано, че испанските колеги са съгласни с това нещо, затова се съгласих вчера вечерта, но искам да обърна внимание, че в тази комисия имаме хора от Каталуния. Затова искам да посетим и други райони на Испания. Не защото не съм била там, но защото смятам, че трябва да се запознаем с цялото разнообразие на испанската култура. И след като забелязах, че има предложение за Сан Себастиян, бях за. Така че ние ще гласуваме под това решение, че отиваме в Испания, но ще дискутираме точно в кой град ще отидем. Съгласни ли сте? Има ли други възражения по протокола от вчера? Господин Борис, някакви забележки от вашата страна за протокол от вчера или някакви друго изказване? Става дума за решенията на координаторите. Моля, имате думата. Miałem okazję zgłosić... Ако ми позволите, аз предложих едно изслушване по авторските права. Това е тема, свързана близо с решението на спора с Google. Трябва ли да отложим това изслушване до 2011 година, защото нашата комисия от гледна точка на авторските права на авторите – е въпрос, който трябва да го разгледаме. Така че всъщност въпросът ми е защо това изслушване не е включено. Аз не знам за 2011 година, знам само, че ние казахме, че комисията, правната комисия и нашата комисия заедно ще направят изслушване. Ние заедно трябва да го направим това. Може би и друга комисия ще се включи. Тъй като с копирайта са свързани няколко комисии, съдържанието също е важно.